Искам да ви уведомя, че групата на зелените ме уведоми за намерението си да внесе текст по член 168 във връзка с доклада на господин Корбет за промяна на процедурния правилник на парламента. Това предложение ще е, бъде гласувано утре вечер, преди да започне разискването на доклада на господин Корбет. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Е, доклад на госпожа Мария Панайотова.